Okay, good morning. Добро утро, колеги. Виждам, че залата е почти пълна. Надявам се, че можем да продължим по дневния ни ред. Очакваме много важни представители. Следващата точка от дневния ред е гласуване. Най-напред ще гласуваме становище по резолюция, която ще придружава позицията на Европейския парламент по бюджета за 2015 година. Господин Воган представи своето проекто становище на 23 юли. Крайният срок за представяне на изменения беше 3 септември. 18 изменения бяха представени. Можем ли да преминем веднага към гласуването? Благодаря ви. Ще гласуваме измененията с дигане на ръка. Ако резултата е близък, тогава ще правим електронна проверка. Цялата позиция ще бъде гласувана поименно по електронен път. И така, нека да започнем. Първи параграф е първо изменение. Кой е за? Кой е за? Против? Въздържали се? Благодаря ви. Отхвърля се. Първи параграф, е, второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Първи параграф, трето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първи параграф отново, а. Той е нов параграф. Четвърто изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Първи параграф А, нов, пето изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Едно Б, нов параграф, шесто изменение. Кой е за? Против? Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте параграф 1Б, 6 изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. 18 за, 16 против. Приема се. Втори параграф, седмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 2, осмо изменение. Кой е за? Против? Трябва да проверим. Моля, гласувайте електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. 16 за, 19 против. Това изменение се отхвърля. Втори параграф а, нов параграф, изменение 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десети параг. Изменение 10. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това беше по параграф 3, десето изменение. Сега параграф 3, 11 изменение. Господин Воган. Благодаря. Имам устно изменение. Искам да се заличи последното изречение. Считам, че по този начин по-ще отговаря на фактите. Тогава ще можем да подкрепим изменението. Така че правя устно предложение за изменение да се заличи последното изречение. Благодаря ви. Това беше устно изменение. Има ли някой, който е против това устно изменение? Само един против. Има само един глас против устното изменение, така че считаме, че то се приема. Благодаря ви. Всъщност, двама души са против. Само двама. Извинете, това е против а, нашето изменение, но ако дори един член на парламента е против устното изменение в комисията, тогава то не се приема. В пленарна зала е по-различно. Там трябва да има 40 гласа против, но тук а, всеки глас представлява дадена група. Съжалявам, казва председателката, нека да направим проверка в правилника. Yeah. So in plenary, Okay, let me, let me explain using the rules. Нека да обясня според правилника. В пленарна зала 40 депутати трябва да възразят а, срещу дадено устно изменение и в такъв случай то се отхвърля. В а, парламентарна комисия трябва да имаме същата пропорция на възражения това е записано в, в член 169, алинея 6. Бихте ли прочели този член, ако обичате? This is rule Става дума за член 169. Става дума за кворум. 169. Е. За внасене и приемане на изменения. В точка 6 се казва, че изменението се гласува само след като е отпечатано и разпространено на всички официални езици освен ако парламентът не вземе друго решение. Парламентът не може да вземе друго решение, ако поне 40 депутати възразят. Парламентът трябва да избягва да взема решения, които да поставят депутатите, използващи определен език, в неизгодно положение, което да е неприемливо. Ако присъстват по-малко от 100 члена присъстват, трябва една десета да възразят. След това има допълнение по предложение на председателя, ще пропусна това, в комисията броят на гласовете, е, за да се възрази срещу дадено изменение или промяна, се определя на базата член 109 пропорционално на това, което се изисква за пленарна зала, като се прави закръгляне до най-близкото кръгло число. И тук секретариатът казва, че трябва да са трима. Госпожа председател, всъщност ние имаме двама гласа против. Два гласа против. Да,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 не, няма нужда да спорим за броя. Вече трима души са против. В такъв случай устното изменение се отхвърля. Да, имате думата. Госпожо председател, извинявам се, поставяме този въпрос, тъй като ние сме тук вече от 10 години и винаги е имало изискване за един. Хубаво е да се изясни това правило сега, тъй като ни предстоят пет години и да ни повтаряме този дебат всеки път. Бих предложил секретариатът да изясни всичко за следващото ни заседание, да са ни напълно ясни правилата. Сега не е толкова важно, но може да се окаже за нещо политически много важно. И ние искаме да разполагаме с вярната информация. Защо знаем нещо от 10 години, а сега то е по-различно? Председателката, съгласна съм, че не трябва да продължаваме по тази дискусия. Трябва да имаме ясни правила за комисията ни в съответствие с правилника ни. Ще поискам от секретарията да изясни нещата за следващото заседание и да разполагате с информация за това колко души трябва да възразят срещу устно изменение. Добре, продължаваме с гласуването. Параграф 3, 11 изменение. Раз, разделно гласуване в две части. Кой е за първата част? Против? Нека да проверим по електронен път. Начало на гласуването. Край на гласуването. 17 за, 19 против, 2 въздържали се. Изменението се отхвърля. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 3а, нов параграф, изменение 12. Кой е против? А, извинете, казва председателката, кой е за? Кой е за? Кой е за? Благодаря ви, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Четвърти параграф, 13 изменение. Кой е за? против, въздържали се, приема се. Параграф 4а, нов параграф, 14-то изменение. Кой е, кой е за? Кой е за? Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 4а, нов параграф, 15 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Пети параграф, 16 изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 5а. Нов параграф. 17-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Параграф 5а. Нов. 18-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега нека да гласуваме становището с внесените изменения, електронно гласуване, начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. 35 за, 3 гласа против и двама въздържали се. Становището се приема. Благодаря ви. Okay. Okay. Now we continue. Um, the, with the next, with... Продължаваме с гласуването на по проект за коригиращ бюджет номер 3 за 2014 година, приходи от глоби, лихви и така нататък. Гласуваме становището ни по коригиращ бюджет номер 3 за 2014 година за увеличаване на средствата по функция 1Б. Комисиите трябваше, трябва да представят до 3 октомври най-късно становището си. Това е графика, който е доста натоварен. Ние разпространихме това проекто становище, използвайки писмената процедура и ще го гласуваме днес. Но не беше възможно да се преведе проекта. Господин Олбрихт представи на английски проектостановището на 17 септември и предложи до 19 септември да предложите изменения. Две такива изменения бяха представени. Можем ли да преминем веднага към тяхното гласуване? Параграф 1. Първо изменение. Кой е за? Против? Електронна проверка. Гласуваме електронно. Начало на гласуването. Край на гласуването. Осемнайсет гласа за, 18 гласа против, двама въздържали се. Отхвърля се. Добре. Трети параграф. Второ изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Господин Олбрехт, процедурата е много спешна не е обичайна, що се отнася до времето, с което разполагаме, но въпросът наистина е спешен. Става дума за изостанали плащания и трябва да се приеме проекто бюджета максимално бързо. Искам да информирам комисията, че комисията по бюджета утре ще проведе специално заседание при закрити врата, Но откъде идва забавенето на плащанията? Ще се обсъжда защо се е стигнало до там. Комисията утре ще направи презентация. Вие ще я получите в писмен вид. Мисля, че ще е много важно за нашата комисия да разбере какво точно се случва, тъй като натрупаните забавени плащания са ясни. Но защо са се получили, би било полезно да разберем и се надяваме, че ще получим тази информация от комисията. Председателката, благодаря ви за предоставената информация. Тя беше важна, за да се изясни защо използваме тази изключително спешна процедура. В момента, в който получим информация, ще споделим с всички членове на парламентарната ни комисия. Става дума за тази, която ще получим след утрешното заседание. И така гласуваме цялото становище по коригираш бюджет номер 3. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 33 гласа за, 3 гласа против, двама въздържали се. Становището се приема. С това приключихме гласуването, което беше предвидено в дневния ни ред. And we continue with the, uh, with the agenda. Продължаваме по дневния ред. Точка 10. Тя е представене на външно проучване на тема «Ролята на градовете в рамките на политиката на сближаване през периода 2014-2020 година». Искам да ви помоля за внимание. Dear colleagues, we have to continue. Трябва да продължим, скъпи колеги. Продължаваме с представяне на проучването за ролята на градовете в кохезионната политика през периода 14-20. Това проучване бе възложено от комисията Реджи през септември 2013. Е, Една комисия от е, политическия отдел към групата във Виена. Всъщност днес това представане, е, това проучване, резултатите от него ще ни бъде представено от е, госпожа Херта Тедлинг Шенхофер. Целта на проучването беше да се анализира засилващата се роля на градовете в рамките на политиката на сближаване в периода 14-20, възоснова на новия законодателен пакет и като се стъпва на опит от предишния програмен период. Потенциалното въздействие на засилената роля на градовете, възможностите, рисковете е, също трябва да бъдат взети под внимание. Това проучване е много, идва много на време, защото съобщението на комисията по градското измерение на е, европейските политики през юли е, описва положението на гражданите в Европейския съюз. Възоснова на това започнаха консултации с обществеността по е, градската програма на Европейския съюз, така да се каже. След представяне на проучването ще имате възможност за въпроси. Госпожа Швенхофа, имате е, думата. Uh, dear ladies and gentlemen, thank you for благодаря ви за това, че ми давате думата, дами и господа, госпожо председател. Мисля, че е, нещата ще се е, опростят е, малко след успешното ви е, управление на процеса на гласуване и е, възможността вече, която имаме, да се върнем да работим по същество, по съдържанието на политиката. Сега темата днес е градове. Градовете са важни фактори при оформяне на економиката и обществото. Те са важни фактори за насърчаване на интелигентно, устойчиво и интегрирано е, включващо развитие. Това е точно и целта на политиката на сближаване. Проблемът днес е, тази политика на сближаване е, да е, третира достатъчно сериозно и градски проблеми. Това беше и е, темата на проучването и с е, това ще ви е, запозная днес, ако успея да включа техниката. Е, казаха ми, че разполагам с 15 минути, така че трябва да препускам. Ще се опитам да заостря посланията си, е, без да се разводнявам, е, без да разводнявам представенето си с подробности. Имате го в писмен вид, представ... проучването можете да прочетете подробностите. Какви са основните предизвикателства при градските проблеми и кохезионната политика? Какво можем да научим от опита ни от предишните програмен период 7-13? Каква е ролята на градовете в новата политика на сближаване? Е, действителното участие на градовете, ако се вгледаме в е, партньорските е, споразумения и оперативните програми. И накрая ще приключа с заключения и препоръки. Oh So, key challenges for cities. Основни предизвикателства и проблеми за градовете – Съвсем накратко, няколко проблема има, които наистина са сериозни проблеми, свързани с политиката на сближаване. Градовете имат много важна роля в е, е, създаването на е, производства, които са насочени към растеж и са, почиват върху опознание. Градовете са където става конверсия на, към нов растеж и технологията, но творческите производства, индустрии са голяма степен фокусирани, съсредоточени в градовете. Но тук опираме и до екологична културата ни отпечатък и устойчивостта, който е също градски проблем. Това означава да се управлява растежа, но и е, свиването. Свиването също е важен проблем. Градовете не само е, се разрастват, растат, те се и свиват. Един от проблемите, е, които трябва да бъде решен е това разпростиране на градовете, който е свържен с устойчивостта до голяма степен, защото като си представите раз, е, на градовете, е, това е едно е, засилващо се въздействие върху околната среда. Разбира се, градовете се превръщат и в едни е, е, огнища на социално изключване и поляризация има няколко важни проблема, с които градовете трябва да се справят. Преди да ви кажа какви са проблемите, съвсем накратко да минем през е, опита от е, кохезионната политика от предходния период. Вероятно всички знаете, че кохезионната политика третира е, градските проблеми много отдавна. Започна се с, с Urban, Urban, е, общностната инициатива. Няма да навлизам в подробностите. Е, в е, предходния период имаше едно така канализиране на основните проблеми. Започна се с един много амбициозен подход, но въпреки това накрая, в крайна сметка, резултатите сочат, че подхода и нивото на амбиция беше доста високо, но участието на градовете е доста е, фрагментарно, доста разпокъсано е, и предимно на е, ниво отделни проекти. Това е общо казано, разбира се. Трябва да се вгледаме какъв вид оперативни програми, е, за какви оперативни програми става дума. Общо взето градовете имат доста по-силно е, присъствие в регионалните оперативни програми е, в сравнение с националните. С програмата Джесика се направи опит да се върнат нови финансови инструменти за интегриране на градското развитие, за интегрирано финансово развитие. Няколко държави членки участваха, но често това е, продължи до е, е едва 2012 започна да е, функционира тази програма. Мисля, че основният успех на, на Urban и нейното прокарване през всички сектори беше е, наистина, че е, това е една политика, която бе поета от новите държави членки. Те успяха да въведат тази политика в доста кратък срок и така скъсиха пътя, който бе изминал, бяха изминали 15-те е, членки на ЕС. Успеха на тази програма е, зависи до голяма степен от това дали подходът е интегриран или не. Когато говорим за интелигентен подход, е, там ударението е върху технология, при устойчив растеж е, ударението е върху, технолог... върху е, екологията и е, именно определите финансовите инструменти отне много време. Какъв е проблема? Има няколко проблема, е, за да, свързани с е, важната роля на градовете в е, кохезионната политика. Първо, нямаме концепция за това какво е град. Нямаме дефиниция на град. Лесно е да се каже град е на агломерат една агломерация над 100 000 или 50 000, или, защото всъщност всичко зависи от националния контекст в някои държави членки е, град с 50 хиляди е, души играе важна роля, в други, Лондон и Париж, милиони е, играят същата роля. Тоест, много голям диапазон от големини на градове, така да се каже, агломерации съществуват. И това е единия проблем. Второ, кохезионната политика до голяма степен е, е съсрочена върху териториалните фактори, а градовете не са териториални фактори много често. Те имат е, административни граници, които често е, навлизат, пресичат някаква агломерация и имате градове откъснати от Хинтерланда но в много, много малко случаи имам столични управления. Първо, нямате е, е, такива столици управления, нямате и е, градове, които да участват в, е, като е, градски фактори. Е, после, това беше въпросът с определените. После трудно се анализира ролята на е, градовете. Как се измерва тази роля? Има два подхода. Разходите, от които съдите какъв вид инвестиции се, е, на какъв вид инвестиции се набляга, да кажем градски транспорт, чист екологичен градски транспорт, интегрирано управление. Знаем, че 5% от инвестициите са насочени към тези градски проблеми и само 3% от инвестициите бяха насочени към териториални е, характеристика на, на един град. Е, това беше за предходния период. В новия програмен период е, е, се забелязва засилена роля и по-добро -фокуси, по фокусиране на градските аспекти. Сигурна съм, че сте запознати с новия профил на градските проблеми. На европейско равнище става дума за мрежите за градско развитие и новаторство на стратегическо ниво на държави членки. Градовете се очаква да участват в разработване на партньорските споразумения и да се формулират интегрираното градско развитие, в което те да играят допълнителна, допълваща роля. За фонда за регионално развитие ставаше дума за заделяне на 5% за градски инвестиции, приоритети и е, в е, държавите членки е, те се определят е, инструментите за прилагане, разбира се. Каква е картината в момента? Ако погледнем какво става с партньорските споразумения по отношение на развитието на политиките и оперативните програми. Първо, проблема за градския дневен ред, програмата за градовете. В различните генерални дирекции на комисията имат различен подход към проблема. Европейския съюз се опитва да засили ролята на градовете в много по-голяма степен, отколкото до сега. Но тези опити всъщност бяха разводнени от е, тристранните преговори. Държавите членки е, даже под, е, предлагат много по-прогресивен подход към градските проблеми. Така че нищо чудно, че много трудно се поемат е, тези градски проблеми в кохезионната политика. 5% общо са изпълнени, можем да го кажем, но това е сходно на нещо, е, е, е, например, ако искате да засилите физическата си издържливост и трябва да из... пробягате едно разстояние за половин час, след това ви каза, че трябва да го направите за 3 четвърти час, това не засилва вашата физическа, вашата вашето физическо здраве, просто защото тук става дума във всички случаи за 5%, но това се разводнява за по-кратък или по-дълъг период. Възможностите се използваха не особено е, добре. Имаше градски е, фактори, които, е, да кажем, някои фламандски градове, които искаха да се наплегне повече на информационните технологии. Те предлагаха 25% заделени средства за целта. В крайна сметка не можаха обаче да да изпълнят своите е, стремления и желания. В някои държави членки градовете успяха да участват в партньорските споразумения и в процеса на програмиране, както в Испания, например, и няколко други е, държави членки. Но най-общо е, градовете и градските райони играят почти никаква или е, незначителна роля. Ако да видим какво се съдържа в оперативните програми. Ако градовете са част от един по-широк регион, както например в Великобритания, в Англия с Лидс, там по-малко се съобразяват с техните проблеми, защото те не са чак в такава конкуренция с, с, с, с ускоманските райони. Ако като Берлин и Бранденбург, например, административните граници е, съвпадат с региона, е, тогава е, в такива градове минават от конвергенция към преходен регион. регион и определено се случават фондовете си не в периферията на Берлин, а в други по-отдалечени части на града. Тоест има един механизъм, който някакси спъва ролята на градовете. И това, което е, наблюдавахме при предишни и периоди, е, е само една приоритетна ос, която да се съсочава върху градските е, райони. Значи не става дума за градски или териториален подход – това е свързано до голяма степен с това, че кохезионната политика има тематично ударение, фокус, с, с концентрация върху четирите тематични цели. По този начин и териториалните въпроси малко бяха изтласкани на заден план. Инструмента, който беше пуснат е, в обращение ITIs, е, не е, се хареса особено държавите членки. Те се опасяваха, че това ще ги натовари с бюро, допълнителна бюрокрация. Е, с малки, малък обем средства бяха заделени за целта. Освен това се опасяваха, че няма да могат да делегират достатъчно права. Имаха проблем с кохезионната политика, така че с нежелание поех успеха тази програма. Преди обаче да прозвучат твърде отрицателно, има два интересни примера от два държави членки, които се възползваха от възможностите. Това бяха Полша, която въведе е, тези ITI е, за функционални е, градски райони, което означава, че е, заделиха 5% от фондовете си за е, участието на градове и е, за включването на градовете и съседните територии, прилежащи територии към, в интегрирани проекти. Ударението беше върху транспорт, но то беше елемент от общото. Това бяха един от е, малкото примери, където възможностите на новата кохезионна политика бяха е, използвани. Италия е друг пример. Те имат сега програма, която е, третира точно градските проблеми, интелигентните градове, иноваторството, е, и другия пример е България. Там имат проблем с градско развитие, като се насърчават е, по-малките градове. Значи малко държави членки всъщност възприеха този подход. Но и подходен интелигентен град е, също забелязваме, че до голяма степен се свежда до енергетика и мобилност, а не до действителна интегриране, интеграция. Така че цялостните заключения все още има почти никакви или много малко а, е, градски е, елементи от кохезионната политика и макар, че профила а, е, в сегашния период, профила на градските проблеми е по отчетлив, все пак ролята на градовете е подобна а, на, тези, на тези от предишния а, период. Те са предимно бенефициенти на проектно равнище с някои малки изключения заделянето на средства може да се окаже контрапродуктивно в някои случаи, защото понякога може да води до ниски разходи, но е, някакси притиска е, общо е, инвестициите надолу новите държави членки се опитват да постигнат новите цели по различни начини, докато 15-те стари се придържат към старите процедури и държат градовете в изолация. Препоръки. за Европейската комисия. Мисля, че градската, програмата за градовете е една обща про... политика за градовете със съответните инструменти продължава да е една е, необходимост. Е, с е, общата инициатива този проблем доби своите измерения, но нашата оценка е, че този мейнстриминг, това прокарване на тази идея през всички политики стана твърде рано и не взе подход, предвид новите подходи. Е, оперативните програми вече са внесени, е, няма какво да се направи по тях. Следващия въпрос е преглеждане на е, селекция на проектите и индикатори за този подбор Смятаме, че има изискване е, градските концепции и стратегии да бъдат разработени и затова бихме помолили е, да има планове за градско развитие като предварително условие е, Мрежата за градско развитие като платформа за една градска програма изглежда, е, че ще бъде доста полезен е, начин да, за придвижване на тези тема напред в е, изпълнение на политиките. Европейската комисия и парламента трябва да продължат да работят за участието и включването на градовете в разработването на политиката. Няма наистина платформа, чрез която градовете да участват в разработването на кохезионната политика. Интегрираните стратегии е, трябва да получат ласък. Те са е, на ниво проекти до голяма степен, но има е, според нас е, много възможности за да се подобри работата с тях към по посока интегрирани стратегии и има нужда от по-добра хармонизация на подходите по градската политика в генералните дирекции на комисията и в Европейския парламент и смятам, че на това трябва да се гледа като на един конкретен политически въпрос. И последното, препоръките, основните фактори тук са на национално равнище. Остава си въпроса за това, кой на национално равнище представлява проблемите, свързани с градската политика. Това е свързано и с градската мрежа, е, издадена от комисията. Но въпросът е, кои са представителите на тази политика – кои са представители на тази политика, които се занимават с изпълнение на политиката на агломерациите и кохезионната политика, защото тук не са ясни заинтересованите страни, които се занимават с тези проблеми. А този въпрос е тясно свързан с въпроса за управлението и оправомощаването на, при управление на агломерациите, защото, както казах, градовете и техния хинтерланд често се радват на общо управление. Така че има нужда от цялостно ни подходи, интегриран подход е, на градските проблеми на национално равнище, което е сериозен политически проблем. На регионално равнище е, също има проблеми, разбира се, но до голяма степен е, тук зависимостта от националната европейската политика и общата рамка – Разбира се, е, е, мрежите за сътрудничество е, през и извън административните граници е също важно. Трябва да има взаимодействие и обмяна на мнение по градските проблеми и а, е, е, работа и ролята на Европейския парламент тук е да изважда пред скоби а, е, и на преден план а, проблемите на градовете. Благодаря, госпожо Шенхофа. чухте презентацията, имате раздадена и в писмен вид. Вече имаме и списък на членовете, които желаят да вземат думата с госпожа Вестфол или госпожа Крео ще започнем. Благодаря. Честно казано, това, което чухме тук не е особено радостно, защото то не очаква на нашите, е, не отговаря нашите очаквания ние е, очаквахме едно много по-силно развитие на градовете и включване на градовете не само при изпълнението на проекти, но също така и при е, разписването на оперативните програми на е, национално равнище на партньорските споразумения. Вчера е, разговаряхме с е, комисаря Хан. Е, тази тема беше засегната там сериозно. Той, имаше, той каза, че градовете е, са включени значително по-добре, влечени значително по-добре в е, е, тази дейност в сравнение с миналото. Обаче проучването, е, проучването сочи обратното и аз съм склона да вярвам на проучването. Интересно е, че тук е, в парламента ние е, никога не сме е, наблягали на политическата линия, че градовете трябва да играят е, определена и важна роля. Наблягали сме винаги на регионите, на свободата на вземане решение на регионално равнище, тъй като положението в отделните региони се различава. Разбира се, всеки регион сам може да решава кои градове са важни за него и кои, и кои не. Това беше по наше собствено желание. И тези 5%, е, които е, сега се оказва, че са по-малко, е, отколкото приключващия период, предходния период, това ме изумява, защото и, оказва се, че това е един минимум, а е повече от преди и не мога да а, е, си представя как а, е, а, е, това проучване и работата, която а, водихме, а, вършихме съвместно с комисията, как двете неща се напасват. Те си противоречат, може би ще ми отговорите. Благодаря. А, благодаря, госпожо председател. А, колегата а, Крей а, каза до голяма степен това, което исках да кажа аз. Да, а, имаше много а, области в доклада, които бяха засегнати които засягаха градската политика, но това, което, по което сме преговарили, което сме прокарали като парламент, не се чу тук. Във всъщност градовете имат е, невероятно много проблеми. Ето защо ние избрахме този подход и е, казахме заедно с... Ком... Е, всъщност беше хубаво, че комисария и комисията бяха на наша страна в това отношение. Защото в крайна сметка проблемите в регионите ще се решат там, където те се създават, именно в градовете и е, би трябвало наистина да е, извадим на преден план градовете и да им даде възможност е, да разполагат с данни и информация, което да им дадат възможност за по-добрите решения. Сега, когато говорим за региони, има бога. Аз съм от един от най-богатите региони в Европа, Бавария. Въпросът е как, е, е, как могат градовете да прилагат е, оперативните програми също така. Чувам е, за е, германски градове, е, които е, е смятат като голямо постижение тези, тези партньорски споразумения а ние винаги сме имали следния подход. Казвали сме, е, факторите на място знаят най-добре е, как най-добре да се е, разпределят средствата, за да може е, следствата и от структурните, и от социалните фондове да отиват е, при е, гражданите. Миналата седмица аз разговарях с местния парламент в Бавария. Мисля, че това се отнася и до други региони. Е, е, важно е и това, което каза вчера комисаря Хан. Трябва да внимаваме, когато казваме градската политика е нещо прекрасно, е, не трябва обаче да противопоставяме е, градовете на, на селските райони. Напротив, двата елемента трябва взаимно да се допълват и да са си взаимно полезни. Това е в... Тук възразявам, а това противоречи на това, което на посоката, в която работихме последните 2-3 години. Може би в това отношение може да чуем нещо повече. Господин Олбрихт. So, Благодаря, госпожо председател. Аз съм участник в преговорите по намиране на общо споразумение и мога да кажа, че има много недоразумения кой прави тези грешки, не се знае. Може би националните правителства, които не дочитат достатъчно добре регламентите или пък комисията не осумява да обясни добре какво иска точно да свърши. А кой контролира комисията? Парламентът. Парламентът пък от своя страна изобщо не се споменава в а, а, съобщението и много от а, всъщност основните части на съдържанието идват от, по наша инициатива, не по инициатива на комисията. Защо не сме е, упоменати там, не е ясно. Сега, смятам, че голямата грешка, която допуснахме, бе уравниловката, така да се каже, и промяната в е, вътрешната структура, вътрешната организация на комисията, която първо, беше назначила една генерална дирекция да работи по тези въпроси, след това друга, но с съответните промени в бюрократичната поредица, съответно се породиха недоразумения. В какво се изразяват те? Участието на гражданите всъщност бе задоволително. Така бе предвидено и така и се получи гражданите и градовете, в които те живеят, да бъдат взети под внимание, не да бъдат изключвани и оставяни на страна. 5% бе цифрата, до която стигнахме. Един, доколкото си спомням, датски политик каза, чудесно е това, че 5% ни определяте, но всъщност то е почти равно на 0, сравнено с предходните 15%. 15% всъщност не бяха средствата за градовете, а бе по-скоро за пилотния проект, който бяхме намислили да проведем в държавите членки. Сътрудничеството трябваше да се провежда между градовете и съответните им прилежащи региони. Поне така бе позицията на Полша, когато се водеха преговорите по мое време. След това, втората част, вторият елемент бе така наречения интегриран подход. Моето предложение, например, за дефиниция на това, що е град, е във връзка с частта от държавата, в която е разположен този град. С други думи, прилежащите му условия. След това, мащабите, мащабите по които се определят проектите и участието в тях. Кое е минимално, кое е максимално изискуемо равнище, то трябва да бъде определено от държавите членки и от техните местни и градски управи. За момента те нямат думата, а всъщност те би трябвало да определят степента на участие. И накрая още нещо свързано с недоразуменията, които възникват, е използваната методика. Така наречения метод ITI е нов, нов метод, който смесва градове, програми, в териториалните инвестиции. Те трябва да бъдат интегрирани и 5% за които става дума трябва да определим дали могат да присъединят към, да, да принадлежат към тези интегрирани териториални инвестиции или не. 5 или 15 да бъде. Това бе нашето полско решение, нашата полска рецепта за интегрираните териториални инвестиции и при това решихме да ги използваме по време на целият период. Сега въпросът, който аз поставям е как държавите членки ще се умеят да използват проект, пилотният проект пилотният проект, който се основава на делегиране на властите и на и интегрирано включване в проекта на градовете и прилежащите им региони. И това продължава да бъде инициатива на държавите членки. Това е предвидено, разбира се, в текста на регламента. 5% с други думи са вън от съмнение, но ако решите да надвишите тези 5%, то тогава нещата наистина стават интересни. Как да се процедира? С други думи, регламентът оставя нещата малко висящи и всеки може да ги интерпретира така както сметне за подходящо. Спомняте си така наречената платформа, в която ние работихме съместно с Комитета на регионите и си спомняте сигурно колко бурно реагира Комитетът на регионите. Защо сега изведнъж изоставяме плана за платформа и тръгваме на ново понятие, наречено мрежа. Тази мрежа при това трябва да бъде съставена само от тези, които са съгласни с въпросните 5% а другите какво да правят. И за това именно Комитета на, регион, на регионите на времето каза, че ако 5% станат задължителни, то той ще се оттегли от е, въпросната мрежа. Съжалявам, че толкова се разпростирам и сега в заключение искам да кажа, че на идеята да се изнамери нещо ново е хубаво. 5% бяха пилотното решение и след това държавите членки да решат дали да се включат или да не се включат в въпросният интегриран териториален инвестиционен проект. След това след това, пет години по-късно, комисията отхвърли проекта, защото не отговаря на принципа на субсидиарността. Сега, днес, успяваме отново да възродим проекта. И отново сме за интегрирането на градските политики, на транспортните политики и на всички останали елементи за интегриран и холистичен подход. Но когато разработваме регламент, трябва да сме ясни в разписването, защото това е именно целта на един регламент да бъде точен, а не да оставя място и инициатива за собствени интерпретации някъде се получи грешка по веригата и в крайна сметка резултатът е, че вместо да подкрепяме, намаляваме и ограничаваме ролята на градовете. Благодаря. Благодаря, госпожа Рентке. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и за интересната презентация, която изслушахме. Аз съм нов член на Европейският парламент и искам да кажа, че сега, след като изслушах презентацията трябва с неудоволствие да призная, че нещата не са чак толкова цветущи, колкото аз мислех. Какво ме впечатли най-много, когато слушах изложението? Им впечатли ме че градовете сякаш не са в центъра на вниманието, а те са схващани като част от една по-голяма единица. Аз идвам от, е, аз произхождам от държава в Европа, където има големи градски и селски центрове, които са сформирани в е, метрополни центрове. И наистина в такъв един контекст е изключително важен интегрираният подход. Интегрираният подход е, и в рамките на Европа, независимо от, независимо от това къде са разположени въпросните градско-селски центрове. Те трябва да могат да се впишат в европейската политика за градове. Благодаря. Следващият оратор. Аз съм съгласна с казаното от колегите, по-специално с казаното от Ян. Наистина, прилагането на регламентът е затруднително. Непрекъснато искаме обяснения от комисията за това как използват, как внедряват принципа на партньорство и на многостепенно управление. Как гарантираме изпълнението на тези елементи, тъй като те са предвидени в съдържанието на регламента. Питаме как се справят държавите членки. Държавите членки отговарят, че имат работни групи, комитети, контактни ток, точки, в които се подготвят документите по въпросните проекти. Това е много хубаво, но не е достатъчно. Трябват ни национални стратегически документи, които се основават не само на информация отдолу нагоре, а и обратно. Общините, Градската управа трябва най-напред да изработи документи на регионално равнище и след това да ги прехвърли на национално, като продължава да съчетава двата принципа нисходящият и възходящият като принципна работа и допитване до общественото, до общественото мнение и в Харватска мога да ви кажа, че наистина няма елементи свързани с развитието на градската среда, които да са достатъчно добре застъпени в кохезионната политика интегрираната стратегия, интегрираният подход са нещо чудесно като замисъл, но продължават да не се изпълняват в задоволителна степен. Не мога да си обясня в този смисъл защо комисията не продължава да настоява за прилагането на принципа за сътрудничество и много степеното управление. Благодаря. Нещо ме изненада в това проучване. Е, наистина, е, мой опит от последните 15 години, е, в сравнение с това, което сега виждам, аз се натъкна на противоречие. Нещата не излежат никак добре. Говоря от им, за Германия. Е, именно е, тези е, общини не са включени в оперативните програми. Все още има провинции в Германия, които не, тяхното, желанието на, общ... на общините в тях не е изпълнено. И не само в този период. Където и да отида, не съм сигурен, че нещата се променят, са, са се променили драматично т.е. колкото до Германия, ето, скоро бях в е, Баден-Вюртенберг, е, е, за Германия това не може да се каже. Наистина, има големи региони, в които това не е станало. И аз не съм съгласен с докладваните резултати проблемите са не, че имаме структурно отношение слаби или силни градове, е, и е, можем ли да е, говорим в географски аспект за градове, които са обхванати или не? Например, е, в Германия, Манхайм, е, седалището на Байсеф и така нататък. Това, е, тези програми чрез проекти, интегрирани проекти, които използват и Хинтерланг, тогава ще трябва да се включват градове и като Лудвигсхафен, Манхайм и тогава те ще са доволни. Вие в доклада си е, правите някакви констатации, но е, да видим отново видеото. Казахте, че Европейския парламент е, не, се, е, не, не, е участ... не е работил достатъчно за това е, да се е, градовете да се възползват от е, е, новото развитие на стратегията, от кохезионната политика. Значи, всъщност, упрека е към парламента, но Знаехте ли каква е работата на специализираната група? Ние не знаете. Идвате тук и докладвате за резултатите от някакво, някакво проучване. Работата на тази група 5 години, една упорита ежемесечна работа, в която, в което, в която се включиха малки и големи градове. Това тотално е извън сферата на вашето внимание. Много от е, предложенията, които в тази група са направени, е, се вляха в разни изменения, е, предложения за изменения към докладите. Това въобще не, не се отчита. Това са толкова интересни и важни проучвания. Вие тук излизате с някакви резултати от някакво външно проучване. We'll another... Благодаря. Господин Зелър има думата. Боя се, че трябва да реагирам отрицателно. Сега в Германия има разлика между метрополи и не. Те успяват да се наложат. Това, което искахме да постигнем с градската като програма, по което работихме, искахме да, изпъл, да осъществим, стана. Но проблема е за малките и средни градове в различни провинции, които не участват а те са очаквали е, и от комисията, но и е, от партньорските споразумения е, както и оперативните програми, е, тези е, провинции, в които малките и средни градове нямат възможностите на големите градове, на ключовите градове, както да кажем Берлин, те са искали също, искаха да бъдат, да участват. Четете в съобщенията в печата какво е мнението на такива градове е, така че това, което е, е, изтъква тази студия, е, за мен е положително. Е, това беше важно да се чуе и вие. През декември решихме, е, се споразумяхме около някои неща. През април се докладва, че основните оперативни програми в Германия са готови. Е, възоснова на проектите на комисията, не възоснова на е, неща, които сме решили ние тук. 2012 година е, готов съм да, да споря с различни провинции в Германия, където разбира се се обсъждат оперативните програми. По принцип готов съм и в е, тристранен план да е, обсъждам тези проблеми и това всъщност е квинтесенцията на, тази, е, на това проучване. Нищо не може да се промени нещата. Това, нищо не може да се промени. Това са фактите. Въпрос е да имаме дързостта, смелостта да кажем да, ние бяхме съучастник, така да се каже, в процеса на вземане, на, на, в законодателния процес. Е, тези 5% е, е, могат да се използват само за малки, дребни проекти по този начин се изключват градовете от създаването на бъдещата кохезионна политика. Е, просто мисля, че сме е, длъжни да вземем на сериозно тези е, фактите от това проучване. Това проучване въжи за всички държави членки. Наистина, според, поради естеството на административното управление в Германия, това е особено важно за нея, бидейки федерална страна в много е, държави членки е, на национално равнище е, тези средства е, се използват не по начина, по който бихме искали тук, а именно с едно по-силно и по-значително е, участие на градовете в рамките на е, кохезионната и структурната политика. Госпожа Бресо, заповядайте. Thank you, uh, Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на италиански, така ще е по-ясно за всички. Е, io credo che... Е, смятам, смятам, че въпросът за градската стратегия като част от регионалната такава, защото всъщност за това става дума, нали така? Това е днешния ни дебат. Uh, въпреки че има и елементи, които са вън от регионалната и от кохезионната политика, в общи линии въпросът за градската среда трябва да се анализира изключително внимателно. Защо го казвам? Защото регионалната и кохезионна политика на Европейския съюз в крайна сметка е регионализирана, ако мога така да кажа. И статистиките, и програмите се основават именно на този регионален признак. Наистина, вярно е, вярно е, че трябва да имаме национално измерение на тези кохезионни програми, но нека да не се лъжем. Това национално измерение в крайна сметка се е свежда до регионално изпълнение. Така че регионалните оперативни програми трябва да държат сметка за интересите на градската среда. Какво значи градска среда всъщност? На територията на целия Европейски съюз има градове. Така че трябва да определим ясно градската политика. Дали става дума за големите метрополни центрове, за големите агломерации и дали те трябва да бъдат въвлечени в регионалната политика. Трябва, значи, да определим къде се извършват конкретните дейности. Дали в тези големи агломерационни градски средища или някъде другаде. И това определение трябва да се случи още в самото начало. Още в самото начало, когато задаваме тона на бъдещото партньорско действие. В това начало, с други думи, трябва да участват в поставянето на това начало, трябва да участват градовете, били те малки, средни или големи. В зависимост от размера си, съответно ще се приложи една или друга програма, една или друга стратегия. И така, какво исках да кажа всъщност конкретно? Ян ни припомни, че регионите са включително и градове. Това бе застъпено в създаването на въпросната платформа. Тя бе създадена именно за да въведе баланс, равновесие и за да може всеки да разкрие картите си в момента на определяне на приоритетите. На някои градове им се предоставя само 5%, които в много случаи съвсем не са достатъчни. Нито пък е разумно да, се, да им се от отреждат само 5%. Сега имаме и други заделени средства за новаторски политики, които целят да експериментират за управлението на градската среда. Но тук не трябва да сваляме гарда и да контролираме точно колко средства се отделят на тези новаторски експериментални програми и те да не надвишават въпросните 5%. Тук не става дума за финансиране, а, като, в общ смисъл, а за финансиране на новаторска политика. Когато създаваме и след това прилагаме въпросните оперативни програми на регионално а, равнище, трябва още от самото начало да поканим за участие градовете. Това по стартирането на оперативната програма, а пък финансирането на експериментални новаторски проекти е нещо съвсем отделно и то не трябва да бъде смесвано с въпросните 5% за финансиране на големите градски центрове. И именно тук трябва да поискаме участието на комисията за ясно разграничаване на двата вида финансиране, които разбира се са част от един общ интегриран подход. И в този общ интегриран подход трябва да участват още от самото начало държавите членки и техните големи градски средища. Благодаря. Благодаря ви. Бих искала да взема думата също като член на комисията и да споделя и своето мнение за програмата за градовете. Ще говоря на български язик. Представената в проучването в доклада информация, тя е изключително важна на този етап, в който ние започваме прилагането на оперативните програми за новия планов период и договарянето на тези оперативни програми. За съжаление, опита да се използва подкрепата от оперативните програми от 2007-2013 година, за да се подготви активното участие в градовете и тяхното присъствие в новия планов период, не беше напълно успешен. България е една от страните, които направиха опит, финансираха изработването на специални интегрирани планове за развитие на градовете в България – които включваха както пространствено планиране, така планиране на транспортните мрежи, планиране на социалната, образователна и друга инфраструктура и планиране на човешките ресурси и придвижването на човешкия капитал на градовете. Тези планове са факт но те присъстват само като допълнение към а, партньорското споразумение, което сключи България и единствената възможност те да бъдат реализирани в бъдеще е да бъдат част от регионалната оперативна програма, която се договаря в момента. Проблемът е обаче, и той беше споменат от много колеги, в това, че а, грубата дефиниция за града като голямо селище, място, което определяме по броя на населението, е твърде груба и тя не отразява понякога ролята на всички градове на територията на Европа, особено на територията на някои региони. Ние можем да имаме и градове, които са в категорията средни по големина, със значение за развитието на региона, които представляват естествено средище и е естествен двигател за регионалното развитие. Тоест, нашия опит показва, че ние трябва да бъдем много внимателни в, първо в дефиницията за това, кои са градовете, които могат да бъдат двигателя за развитието, Второ, в е, интегрирания подход, както вътре в градската среда, така и с заобикалящите, ги, заобикалящите райони, които са във връзка с градовете, които допринасят за развитието на градовете и които до голяма степен са зависими в своето развитие. Тъй като ние имаме или обезселяване на някои райони, т.е. преместване на населението към големия град, или изпразване от функции на някои от населените места, които заобикалят големите градове. Проблема е много сериозен. Аз се надявам, че по време на прилагането на политиката за градско развитие ние като комисия ще имаме възможност да наблюдаваме процеса. Радвам се, че още вчера се съгласихме за изследване, което да възложим за развитието на градската среда и същевременно изследване, което възложихме, което ще проследи процеса за договаряне на партньорските споразумения и оперативните програми и моето предложение е този, тази тема да бъде непрекъснато пред вниманието на комисията и още веднъж благодаря за обстойния доклад. Now I continue as a, as a chair. Сега продължавам в качеството ми на председател. Имаме ли други желания? Благодаря много, госпожо председател. Аз проявявам голям интерес към дебата, защото е много съдържателен и освен това съм впечатлен от това как търсим консенсус. Сега, моите бележки може би ще бъдат малко различни от това, което чухме до момента. Аз съм бивш градски управник, ако мога така да се изразя, в Обединеното кралство, в моя регион, в Мидландс, средната част на Англия, нещата са организирани по малко по-различен начин и, следователно аз проявявам интерес към финансирането във въпросният пакет. Не винаги финансирането ражда растеж в една или друга национална държава членка. Чухме току-що примерите за Бълге, България и за примерите, които тя даде, що се отнася до броя жители. Същото може да се отнася за Италия, например или пък по-конкретно за Сицилия. В Англия, например, тези градски центрове винаги са заобиколени от, от предградия и друг вид населени места, където именно се заражда голяма част от економическата дейност и където всъщност се ражда богатство и производителна дейност. Така че коментарите в проучването наистина са много интересни, когато говорят за границите и размерите, но същевременно са и противоречиви, що се отнася до общият знаменател, който се стремят да въведат. Разбира се, че градът трябва да бъде чут, но и предградията, прилежащите региони на града също трябва да имат глас, да говорят със собствен глас и той да бъде чут. Не винаги предградията се равняват на града, ако мога така да се кажа. Те говорят е, с различни гласове и искат различни неща след резултатите от шотландския, от, шо, от референдума за независимостта на Шотландия, става ясно, че имаме различни приоритети, изправили сме пред различни затруднения в една или друга държава членка регламентите, разбира се, са си регламенти и въвеждат задължителни елементи, но пък от друга страна раждат и загриженост относно това дали сме достатъчно добре представени и дали националните власти, именно за това споменах преди малко референдума в Шотландия, изразява достатъчно добре приоритетите и тежненията на регионално равнище, особено когато част от управленските решения се вземат над това равнище. И така, моля нашата парламентарна комисия да държи под око за бъдеще влиянието на града като машина, като която ражда економически растеж в едни части на Европа, нещо, което не е задължително случващо се в други части на Европа. Там растежът и економическата сила може би се раждат някъде другаде. Благодаря. Има ли някой друг желание да се изкаже. Ако това не е така, давам думата на представителката на комисията за отговор. Благодаря. I think... Благодаря. I really appreciate if a study provokes a discussion. Радвам се, че това проучване предизвика дискусия и се радвам от този факт. Имаше по-малко въпроси, имаше повече коментари и аз искам също да кажа нещо. Първо по методологията. Ние просто разглеждаме другата страна, споразуменията за партньорство, оперативните програми и ние искаме участниците в тях да кажат по какъв начин ги реализират. Тоест, ние не се обръщаме към градовете, които участваха, а тръгнахме по друг път, въпреки че сме разговаряли с някои от градовете. Около 207-те оперативни програми има, но това проучване се отнася само за Германия за Гелзенкихер. Аз участвах там в среща за предварителното оценка като са финансиращи градовете, е, народите на градовете е, извън въпроса. Градовете не са участници в съфинансирането, тъй като ние не сме убедени доколко са надежни и могат да наберат нужното финансиране доколко разполагат с нужния бюджет. Така че подходът е по-диференциран. Разбира се, ако навлезем в детайли, можем да видим и това, но това беше едно общо проучване. Ние разгледахме 8 държави. Правилата, свързани с кодекса на поведение, с поразуменията за партньорство. И това се появи, когато тези партньорства в малка или голяма степен бяха финализирани правилата бяха определени, когато вече имаше някаква завършеност. Още. Извинете, но това не е вярно. Споразуменията за партньорство бяха финализирани още през декември 2012 година, тъй като държавите членки трябваше да знаят какви промени ще настъпят в партньорствата, партньорствата ми. Те го знаеха една година преди правния текст да влезе в сила. Те вече бяха наясно. Това беше по време на кипърското председателство и си спомням отлично този факт. The question is of no question. Това е въпрос на знание, въпрос на прилагане, на предприемане на действия. Извинете за прекъсването. И така, още едно изречение. Въпросът за, определ... за управлението на метрополитените е нещо, което не се решава на национално ниво. Кохезионната политика не може да иска подход, който не съществува на национално ниво, но може да го подсили. Как интегрираните прогре... проекти могат да бъдат реализирани е един от най-важните въпроси за нас. Председателката, благодаря ви. Благодаря за направените коментари. Ако има коментари от страна на представители на Европейската комисия, искате ли да вземете отношение? Благодаря ви. Радваме се в това, което е предвидено в това проучване. Ние приветстваме акцента, който беше подставен върху темите но то се базира по-скоро на описание на миналото, а не на настоящето и на бъдещето и се ограничава само до няколко конкретни а, случая и не са предоставени никакви доказателства, че сте разговаряли с комисията по този, при изготвянето на доклада. Има и доста противоречия в това, което виждаме Например, обяснението за интегрираните териториални инвестиции, както и доколко широко се предлага този подход. Вие казахте, че се, се ограничава, но всъщност 22 държави членки прилагат този метод. Също изявление, че ще имаме същото градско измерение, както през, през предходния период, но все пак има развитие може да не е революционен, но поне има някакво развитие. Когато заделяме 5%, това не означава, че това е минимум 20%, 5%, който ще се изразходва за развитие на градските райони. Около 10% от регионалния фонд ще бъде изразходван за интегрирани инвестиции. Но това не са единствените инвестиции близо 50% от фонда ще отидат за градските зони. Относно ролята на градовете в споразуменията за партньорство, оперативните а, програми всъщност не отговаря в голяма степен на истината, дори в някои случаи противоречи на реалността в определени държави членки. Освен това, говорите за дефинирането на градовете. Не зная дали това е проблем или не, тъй като в регламента Както и в CSF, ние настояваме да има функционален подход, за това говорим за градски зони, а не за градски администрации. Подчертаваме също и връзките между града и селото. Също да се набляга само на тези процента е погрешно, тъй като много регионални оперативни програми, които се фокусират върху регионалното развитие, имат и национални такива. И всичко това надхвърля значително тези 5%. Има доста други въпроси. Доста от данните са устаряли. Ние водим консултации за Европейска програма за градовете. Работим за засилване на координацията между отделните служби. Държавите членки също имат между правителствено сътрудничество, довело до хартата от Лайпциг и други документи, така че те работят по въпросите на развитието на градовете. Комисията работи заедно с Европейския парламент също. Може би тази информация трябва да се осъвремени, за да се отчете това, което се случва в действителност. Като цяло сме малко разочаровани има риск да разпространяваме една погрешна представа чрез това проучване, без да се признава постигнатия напредък. Сега всъщност ние имаме много по-силно градско и териториално измерение в нашата политика. Председателката, искате ли да отговорите? Ако не желаете, не задължително. Считам, че е доста трудно да се отговори. Ние направихме проучване, използвайки опита на 8 държави членки. Ние разговаряхме с хората, които се занимават с споразуменията за партньорство, с оперативните програми. Това не е общо европейско изследване, това е така. Но аз ще взема предвид е, направените тук коментари, ще ги обмисля. Коментари извън микрофона. Председателката. Благодаря ви. В заключение искам да кажа, че този въпрос ще бъде на нашето внимание в бъдеще. Ние ще следим споразуменията за партньорство и оперативните програми и ще имаме възможност отново да говорим по тези въпроси. Благодаря ви за представенето, благодаря ви за вашия принос, благодаря на всички, които взеха отношение. Сега продължаваме по дневния ред. Следващата точка е представене от страна на Европейската комисия на шестия доклад относно економическото, социалното и териториалното сближаване. Това е най-новият доклад, който се изготви на всеки три години от комисията и обхваща предходният поколение кохезионна политика 2007-2013 и посочва рязкото спадане в публичните инвестиции предвид на економическа криза, което води до значително разминаване в нивото на развитие на отделните региони. Новата политика ще обхване 2014 и 2020 и ще се види по какъв начин инвестициите ще отиват за по-големи инвестиционни проекти в областта на енергийната ефективност, заетостта, социалното приобщаване, малките и средни предприятия. Днес ще изслушаме представяне на този важен документ от представител на Европейската комисия. Имаме двама служители от Генерална дирекция Реджио, господин Рудолф Неслер, който е, е от политическата дирекция, господин Рис Дикстрат, заместник ръководител на звеното за економически анализ. Давам думата на първия оратор. Благодаря, госпожо председател. Добро утро на всички. Бих искал тук да ви представя основните моменти от последния доклад за сближаването. Това е така подбор от най-добрите моменти, за да добиете представа какво се държа в доклада. Имате, разбира се, хартиен екземпляр от тези, този доклад с много примери и материали. Ще е интересно да чете. Имате на английски, френски и немски в момента, но в близките седмици ще получите доклада на всички официални езици. Той бе обсъден преди две седмици на форума за сближаване и то е нещо като един е, сборник е, от материали, компендиум в областта на тази политика в Европейския съюз. Каква е предисторията на този доклад? Той пряко проистича от договора на, за комисията, а именно задължението за комисията да изготвя такъв доклад на всеки три години в този конкретен случай с шестия доклад решихме да го забавим малко с оглед да е, получим първите резултати, първоначалните резултати от новата политика и да можем да ги включим в доклада. Както знаете, кохезионната политика е, се отнася до економическото развитие. Така че трябва първо да видим какви са основните тенденции е, в Европа днес така най-отчетливата тенденция през последните 6 години очевидно е економическата криза. Ако погледнете тази карта, виждате, че картината е много различна от картата е, преди 2008. Преди 2008 е, се вижда, че по-голямата част от Европейския съюз е, е в по-голяма част има растеж, е, различен е, от е, процент, от умерен до добър растеж. Сега картината е значително променена. Виждате какви големи площи от Европейския съюз, Европе... Обединеното кралство Финландия през 2011 до 2008-2011 всъщност има свиване на нивата на БВП. Само най-богатите държави в Централна и Северна Европа, като е, Германия, Белгия, Австрия и някои от новите държави членки е, показват е, добър процент растеж. Това е нещо, което се опитахме да преодолеем конкретно с нашата политика, а именно да преодолеем економическите различия. Те се увеличиха и задълбочиха след кризата, започването на кризата в Европейския съюз. Ние разгледахме груп, е, по групи страните, където ефекта от кризата е най-силен. Виждате вляво на таблицата, на тази графика, виждате, че естествено е, богатите страни нарастват с по-ниска степен, докато най-бедните с зелената линия сочат най-голям, бележат най-голям растеж. Е, първият спад беше 2009 година, когато удари кризата за пръв път. След това виждате, е, че някои държави успяват да се измъкнат е, от този процес на свиване и се връщат към умерени проценти на растеж. Най-добри са показателите за бедните, най-бедните държави в Европейския съюз. Всъщност сега ние сме, се върнахме, паднахме до нивото 2% среден растеж богатите държави успяха, разбира се, по-добре да преодолеят първия удар на е, кризата. Е, но най-големия проблем беше е, е, е в държавите със среден доход, е, където е, имаше два спада 2000, през 2013, дори и до този момент те изостават в значителна степен. Всъщност страните с среден е, БВП е, в европейския контекст е, всъщност са случени предимно в Южна Европа. Кризата засегна особено пазара на труда. Имахме рек рекорден но нарастване на безработицата. Вижте в ляво на графиката. Наистина впечатляващо е, че процентите безработица са се качили навсякъде в Европейския съюз, с изключение на Германия. Това е картината между 2008 и 2012. Колкото по-дългосрочен е, но е въздействието на безработицата, толкова повече се разраства и безността тази е, карта, на, картата, е, е, това, което вижда на тази е, графика, на тези карти, може би ще излезе още по-драматично в бъдеще. Е, сега заключенията за това как кризата се отрази на отделните държави членки. Виждате в края на тези, този е, диапозитив е, южните. Най-долу са южноевропейските страни. В контекста на развитието на БВП пък и когато говорим за безработица, те бяха ударени най-сериозно всъщност положението в Южна Европа е такова, че цялата конвергенция от 99-та бе заличена от кризата. Имахме БВП нива, които се върнаха на 99-та, даже преди това. Сега, нещата излежат малко по-добре в някои е, части, в някои страни, които се присъединиха по-късно в ЕС, е, страните от Централна и Източна Европа, които доста така успешно успяха да е, обиколят подводните камъни на кризата и преплуваха е, през е, е кризата доста добре. Техните показатели са е, доста добри. Сега да видим кои са определящите фактори на растежа. Е, стежа. Научно-изследователска дейност, новаторството са основните. Е, тук се опитвам да ви е, покажа, че Европа все още е далеч от постигане целите, целта си да инвестира 3% в информационни технологии. Особено критично е положението в по-бедните държави членки, особено по периферията на Съюза. Наистина трябва да се направи извод е, от това, да се, е, а именно да се отговори на въпроса защо Европа не успява да постигне целите си е, и въжделението си в, този, в тази област. Сега, по обучението за цял живот, тук също се забелязва стагнация. Ако сравним числата, показателите в последните 10 години, виждаме, че целта да се постигне поне 15% от всички възрастни, е, които да участват в обучението за цял живот, напредъкът не е, е особен е, до 2013. 2004 имахме 9%, сега са 10%. Ето, в това отношение значително изоставаме. Но пък, може би, Е, трябва да гледаме доста е, така с е, предпазливо, когато отговаряме на този въпрос, защото образователните системи в отделните държави членки са много различни. Например, Германия, там имаме една система на обвързано с професионалното образование, професионално образование, обвързана с производството, което обяснява защо Германия не бе засегната така сериозно от кризата. Ако погледнем целите Европа, на Европа 2020, е, това съчетано с регионалните данни, т.е. Е, заетост, е, научно-изследователски развойен дейност, образование, борба с бедността и социално изолация, ние сме далеч от целите в по-голяма част от Европейския съюз. Виждате в Централна и Северна Европа регионите до голяма степен отговарят е, е, на тези е, изисквания, но цялата източна част от Европейския съюз е много далеч от необходимите показатели. Сега трябва да помислим за това как да се засили възможността за, изграждане на транспортната инфраструктура и мрежа в Европейския съюз, сега няколко графики от 1955 е, до 2012 е, е, е сравнението. Виждате, че тази графика отразява скоростта на пътуване, предвижване в основните на пътна мрежа. Виждате значителен напредък от 55 до сега но е след това, когато стиг, стигаме до един момент, когато политиката на сближаване е, бе е, така е, въоръжена със значителен ресурс, но стигаме до 2001, когато Иберийския полуостров, например, все още е, попада в е, средното или ниск е, отрязък, като говорим за скорости, средна скорост по пътните мрежа. И изведнъж 2012 виждаме вече бурно развитие. Особено в други части по периферията на Съюза, Ирландия, и Южна Италия. Това определено се дължи и на инвестиции от кохезионната политика но когато анализираме 2012, виждаме, че много неща не са направени в другите части на Европа, в североисточната и югоисточната част на Европа. Тоест, ако гледаме целите за 2300 до 2300, където по-голяма част от мрежата е готова в червено, виждате, че те първа ни предстоят сериозни проблеми друга област, в която имаме сериозни проблеми на предизвикателства. Това е пример от изменения в климата и енергетиката, използването на е, обновяеми източници. Тук виждате, това е общ поглед върху дела, който имат обновяемите в цялостното потребление на енергия от 6 до 12. Виждате значителен напредък в всяко отношение – навсякъде в повечето държави членки, но ако се вижда все още значителна така празнота за Европейския съюз като цяло и 20%, пък и конкретните цели, които държавите членки са си поставили, така че това е, също е една област, която има много е, така, е, е неразривно свързана с кохезионната политика и инвестициите. Сега стигам до ролята и въздействието на политиката на сближаване. Какво постигнахме до сега? Ако погледнем е, периода до кризата – както виждаме, най-важното развитие, най-важното, което се случи е, след кризата е спада в е, публичните инвестиции. Това е, стана поради, по, молбата на държавите членки да се премине към фискална консолидация. Козионната политика е, бе е, готова и е това, което можахме тогава да направим чрез нея е да смекчим да е, цялостния е, спад в е, публичните инвестиции. Без кохезионната политика нещата ще да са много по-зле. Ако погледнете жълтата графика, това щеше да е, такова щеше да е положението, ако нямахме кохезионната политика в годините до когато кризата засегна Европейския съюз. Кохезионната политика всъщност е основния ресурс за инвестиции, източник на инвестиции за голям брой от държавите членки. Виждате в ляво на тази графика има страни, където е, това представлява над 80% от дела е, публични инвестиции, на публичните инвестиции. Но тук не става дума само за страните от Централна и Източна Европа, които се присъединиха по-късно, където е, това високо ниво е за очакване. Но също забелязва и в Португалия с над 60%, например, Гърция и Испания също с е, значителни нива. Кохезионната политика е, постигна много. Е, от това, което имаме в момента, е, предвид резултатите от 2007 до 2013, наистина впечатляващи са. Ако погледнем брой на работните места, близо 300, 600 е, хиляди създадени до сега, е, това ви казва много неща. Над 3 милиона работни места бяха е, загубени и закрити след кризата, така че кохезионната политика помогна, но не, разбира се не можеше да компенсира изцяло този спад е, тя особено силно е, допринесе за подпомагане на компаниите с близо 80, е, при близо 80 хиляди, които получиха помощ от казионната политика за, за откриване на предприятия. Е, инфраструктурата, е, например 2700 км реконструирани пътища. Е, това също е показателно. Европейски социален фонд 15 милиона участници в различните програми за квалификация и преквалификация. Това също говори много за силата на тази политика. А когато говорим за подпомагане на малки и средни предприятия, е, много финансови инструменти, разполагаме с много финансови инструменти, които е, помагат на дружества, на компании е, с, в обем на инвестиции до близо 13 милиарда. Това е графика, която ви казва нещо много интересно а именно ефективността на управлението. И от тук вече въпросът за това до каква степен е, успява държавните членки да е, да насочат личния ресурс в конкретни е, инвестиционни проекти. Това са данни на Световната банка. Според тази графика 215 страни в целия свят са включени в тази статистика. И на е, нулево равнище е, е средното за ефективност е, на управлението в тези 215 държави. Виждаме, че всички европейски страни са поне на средно равнище или е, повечето е, са много по-добре по отношение ефективност на управлението, отколкото другите държави в статистиката на банката. Така че ние сме водещи е, в. Е, дясно на графиката, дори и най-бедните ни държави, е, Румъния и България, в момента са на средното равнище от 215 години които срав... Е, е, държави, които сравнява Световната банка. Малко смущаващо обаче е, е това, че до Румъния и България се нареждат някои е, по-богати страни, които тук е, е са сред най-низкото е, е, равнище Италия и Гърция, дори с отрицателни минусови тенденции от 6 до 12. Няма да навлизам в подробности тук, само искам да се чуе следното това, което наблюдаваме, определя много до голяма степен доколко ефективно се справят държавите членки с наличните инвестиции до каква степен ги оползотряват разумно. На тази графика виждате съответствието. Вдясно са държавите, това са в горния десен ъгъл, които са най-добри в отношение на ефективно управление. В долния край на графиката са тези държави, които все още трябва да изградат административен капацитет. Това са Румъния, България и Италия може да попитате защо Гърция излиза по-добре тук в тази графика. Обяснението е простичко. Просто Гърция е, от няколко години вече се ползва от специални програми. Е, тя се ползва от е, специални плащания и други усилия на Съюза, за да се тласкат на преден план проекти. Така че това е обяснението защо Гърция е малко по-нагоре в графиката. Сега стигаме до една, един раздел, където се обясняват накратко основните стълбове на реформата в кохезионната политика. Кохезионната политика не е изолирана политика. Тя работи е, в една триъгълна структура. Е, това, е, тя се отнася до основни, това е основната инвестиционна политика на Съюза, но тя отрезява и е, това, което се случва в областта на фискалната консолидация. Тоест, е, тази кохезионна политика има за цел да подкрепи държавите членки, дори е, е, и те да успяват да се справят с бюджетите си. Тоест, да правят, насърчава ги да правят е, е, стимулиращи растежа разходи. От друга страна имаме връзката с макроекономическите предварителни условия, е, които обвързват е, цялото економическо управление с отделните области на е, политика. Вдясно виждате структурната реформа която е вградена в новите норми, новите правила. Те ясно казват, че изграждането на капацитет и по-конкретно е, тук е връзката с предишния диапозитив, е основен проблем и е, провеждането на, в провеждане на структурите реформи както знаем, е, със съответните предварителни условия, ексанте условия. Това се разглежда и в контекста на процеса на европейския семестър, където е, който е всъщност е, е, сърцевината на проследяване на дейността в този триъгълник. Сега, в момента се намираме в средата на този програмен период, и въпреки, че почти всички оперативни програми вече са внесени, както от ръководените от Регио, така и от други оперативни, от Европейски социален фонд, но сега имаме около 6 прияти оперативни програми. Освен това, не всички партньорства все още са подписани. Това, което наблюдаваме в момента, е, каква е закономерността при е, разходите. Е, промяната, която забелязваме е сега е, много повече ударение върху отделните фондове. Е, това е основната област, където Европейския фонд за развитие инвестира. Но нисковъглеродния момент също включва и енергийна ефективност, изменението в климата е категорията където фокуса е върху мерки, превентивните мерки, мерки за превенция на риска. Е, това е ниско ниво на разходи. От друга страна виждате, че Европейски социален фонд е, си поставя е, явно, си поставя за цел приоритети от 8 до 11 останалите инфраструктура. Европейски фонд за регионално развитие си остава инструмента, който инвестира във всички тематични области, с оглед да допълва това, което прави социалния фонд за задоволяване на нуждите на инфраструктурата и създаване на инфраструктура. Както беше и целта ни, пък и това са това са първите числа от е, резултати до сега. Е, успяхме да наблегнем особено на областите, където искахме да е, засилим работата. Тематични приоритети от 1 до 4 се разраснаха. Това са относителни сега числа от 31 до 38% и свързаните с социалния фонд приоритети се разрастват. Е, е, традиционната сфера, свързана с е, инфраструктурата, това е изграждане на пътища, така начината твърда инфраструктура, изменения в климата, адаптиране към изменения в климата, спаднаха в относителен, са спаднали в относителен но изрешение, но абсолютните числа са по-високи. Когато ако проектираме влиянието, въздействието на тази политика, наблюдаваме значително увеличение на БВП в е, големи райони на ЕС, там където са съсредоточени големи ресурси на кохезионната политика. Но и тук трябва да кажа, е, че е важно да се наблюдава това прехвърляне е, е, чрез, основ, чрез търго, тър, основните търговски връзки в Европейския съюз. Защото кохезионната политика не е само да се инвестира в богатството на региони и градове, тя е, е води до едно е, е, врастване, из, из, един растеж общ за Европа, по-интензивен растеж за Европа. И това е вторичният ефект на сближаването тук да ви припомня нещо, което показах на предишната графика, именно инфраструктурата и е, мрежовата инфраструктура, която ще бъде доразвита чрез кохезионната политика. Тя на свой ред ще, е, също ще е, стимулира интегрирането на пазара, за който споменах. Това беше по кохезионния доклад. Нещата не спират до тук. Ще и очакваме допълнителни интересни резултати от тази политика. Следващата стъпка ще бъде в края на 15 та до края на 15 та да излезем с един пълен доклад, който ще ви представим за процеса на програмиране. Именно какъв е резултата какви са резултатите от упражнението, в което участваме сега с регионите и държавите членки, е, именно е, съгласието ни по оперативните програми и партньорски споразумения. Готови сме за следващата година с една пълна оценка на предходния период 7-14, е, който ще съдържа за наистина по-задълбочен анализ на тематичните, териториалните въпроси и след това през 2016 ще направим средносрочен преглед на политиката, която ще се изпълнява и която има за цел да е, доведе до е, средносрочния преглед на годишната финансова рамка. И накрая следващия кохизионен доклад е, до 2017. Този доклад ще включва някои стратегически предложения за периода 2020 и, от, и след това. Това е горе-долу програмата на основните стъпки, които а, могат да се очакват в тази политика. Благодаря. Благодаря ви за много подробната и интересна презентация. Скъпи колеги, имате ли коментари, въпроси? Or we know already everything. Или вече всичко ни е ясно и сме е, напълно съгласни с доклада и с е, препоръките и заключенията. It seems like we do not have questions. Изглежда, че няма въпроси. Благодаря ви много. Много бе интересно. О, извинете, има един въпрос. Заповядайте, госпожо Вана. Благодаря, госпожо председател. Един кратък е, въпрос имам. Благодаря първо за тази презентация нямахме толкова а, изненади по отношение качествата се различие бедността на регионите. А, това е нещо, което тази комисия се занимава, с което се занимава и структурния фонд и ролята му за преодоляване на кризата е нещо, което наистина е, ни занимава. Но тук ми липсват две области и затова питам, защото те са важни за кохезионната политика. Е, едната е, е публичните е, обществените услуги, има връзка от 12 година между кохезионната политика и услугите, за, които не са споменати в този доклад. И второ, е, екологизираната, зелената економика, зелените работни места. Сега, верно, че това може да влезе като подразделение на е, нисковъглеродната е, економика, но все пак мисля, че заслужава отделно внимание. Просто да попитам дали се очаква допълнителен анализ по тези аспекти. No, няма други въпроси. Заповядайте за отговор в такъв случай. Благодаря за въпроса. За съжаление, не... нещата не са цветущи, когато става дума за надежност на данните, с които работи държавната администрация. В момента сме в преговори с Евростат, за да видим дали е възможно да подобрим работата в бъдеще. Откъде идват затрудненията? Затрудненията идват от национално и дори под национално равнище. Знаем, че кохезионната политика оперира именно на тези равнища и, за съжаление, там инструментите, с които разполагаме, са недостатъчни. Благодаря. Okay. Thank you. И аз ви благодаря. Благодаря отново за изложението. И така преминаваме по-нататък по дневния ред. Имаме още едно изложение от страна на комисията. Господин Нислер ще ни представи макроекономическите признаци и тяхното предварително и кръстосано спазване. Това проучване е от юли месец. И именно тук бях най-големите спънки при обсъждането на предишният регионален законодателен пакет. Комисията тогава обеща да изработи насоки за 6 месеца, за да подобри економическото управление. За съжаление, комисията не успя да се вмести в границите насоките се приеха по-късно. Така или иначе, обаче те в момента са готови и искаме да изслушаме мнението на комисията. Благодаря, господин Нислер. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Ще опитам да обясня възможно най-ясно съдържанието на нашето съобщение. Нека обаче в началото да направя една оговорка. Предвид е, факта, че въпросът е особено спорен, особено спорен се оказа по време на преговорите за новите европейски разпоредби за добро финансово и економическо управление. Член 21, член 23, извинете, е свързан с разходването на фондовете, заедно с членове 24 и 25, където са уредени условията за допълнително финансиране на държавите с бюджетен дефицит. Казвам го това още от началото, защото може би някои държави членки интерпретират 23 член като заплаха за тях, но аз казвам ясно тук, че той е свързан с, с други членове в същата регулаторна рамка, където са предвидени мерки за подпомагане на държавите в затруднение. Член 23, с други думи, още веднъж повтарям, е свързан с ефикасното освояване на финансиране и и предвижда следователно промени в програмите, особено ако има нови предизвикателства, които възникват с течение на времето. Ако погледнем периода, който ни занимава 2007-2013, например, тогава имахме разпоредби, свързани с макроекономическото положение – но единствено и само в рамките на Кохезионния фонд и процедурата за, за прекален бюджетен дефицит. Следващият програмен период до 2020 година е по-всеобхватен, тъй като има и програми, и специфични препоръки по решение на съвета където са предвидени всичките инструменти, с които разполагаме на макроекономическо равнище за борба с, дисбаланси и бюджетен дефицит. И така, нещата са по-автоматизирани, ако мога така да се изразя, в сравнение с миналото. Това означава, че съответно биха могли да се механизират и някои процедури. По отношение на кредитите за плащане и кредитите за поети ангажименти. И така, член 23 има две основни линии на развитие. Първата е свързана с препрограмирането. Тук трябва да сме наясно, че препрограмирането, повторното програмиране се получава доста често, когато се освояват структурни фондове. Това е често случващо се явление между, в работата между държавите членки и комисията, когато се, из, когато се въвеждат в практика европейски програми, дори и да няма никаква промяна в обстоятелствата. А 23-ти член е предвиден за е, изключителни обстоятелства – в резултат на които националните държави членки трябва да предоговорят е, вече договорени програми. И тук следователно комисията би могла да вземе решение да препрограмира по желание и съвместно с държавата членка. Освен това, държавите членки могат да се позоват на това право за препрограмиране по собствена инициатива и могат да използват други средства за борба с някой определен конкретен проблем, като това могат да бъдат включително и национални средства, национални ресурси. Комисията обикновено не се противопоставя. И така, стигаме до въпроса за препрограмирането и до заявките за такова, които могат да постъпят и от държавите членки, и от комисията. Ако не се намери задоволително решение, то тогава комисията може дори да прекрати финансиране. Това е първата част от член 23. Във втората му част, която е много по-подробна, е обяснен казусът, при който европейските социални и инвестиционни фондове се прилагат при, в съответните държави и членки съгласно техни собствени правила. И тук има така наречените механични методи на работа, които комисията трябва да въведе по един определен начин. С други думи, няма възможност за интерпретации. Сега по въпроса за начините за препрограмиране, държавите членки могат да проявят инициатива и да приложат най-изгодният им модел през декември 2013 година излязохме с приложение, в което се казва, че комисията ще излезе с техническо обяснение за това как ще се разработи механизма, как ще се въведе в практиката. Не се упоменава изрично ролята на Европейския парламент или ролята на Европейския съвет в този конкретен контекст, защото това би било навлизане в политически води, а нашата цел е да се придържаме само до техническите особености на изпълнението. Въпросът е в, се състои в следното. Комисията трябва да обясни коя част от партньорските споразумения от оперативните програми биха могли да се счетат за ефикасно или неефикасно изпълнени от държавите членки и кои обстоятелства съответно могат да доведат до прекратяване на финансирането и не на последно място, кои критерии трябва да се използват да се определи как, кога и по какъв начин да се прекрати финансирането. Партньорските споразумения. И при тях не трябва да забравяме, че те се подчиняват и на спецификата на националните държави членки. И това се има предвид при договарянето им в момента и тяхното и на оперативните програми. Няма да приема оперативни програми, които не взимат под внимание специфичните потребности на националните държави членки. Тоест, поставяме си за цел до, до година, началото на следващата година, да сме установили правилата на играта, за да можем да започнем ефективна работа от 2015 до 2018. След след като се приключи процесът на програмиране, то тогава ще започнем работа по това как да оперираме след него. Нещо, което липсва в текста е, че твърдението, че комисията ще изпълнява отговорностите си в областта на програмирането и репрограмирането на финансиране с, с голяма отговорност. Разбира се, ще има административни трудности, ако ни се наложи да започнем работа при неясни крайни цели или при непрекъснато променящи се такива стабилността е определено по-добрият вариант, поне от гледна точка на комисията. Кои са правилата при препрограмирането? Искането може да дойде по отношение на някой конкретен фонд, бил той социален, за регионално развитие, за морско дело и рибно стопанство или е, някой друг конкретен европейски фонд. Представете си, например, че някоя държава има затруднения с управлението, например, на трудовата борса, на безработицата. Именно тук, може би, трябва да финансираме повече от Европейският социален фонд и бихме могли да пренасочим средства от Европейския регионален фонд към социалния. Разбира се, има правила, които трябва да бъдат спазвани, като например пределите, таваните, пределите, както казахме, максимално допустимите такива, както и разпределението на средства по отделните категории, в които се вливат въпросните средства. Тоест, е, който и да било трансфер от един фонд на, към друг, трябва да бъде под непрекъснат контрол, за да не се стигне до положение, при което евентуално по погрешка може да се вземат средства от по-нуждаеща се държава и да се пренасочат към друга, не толкова нуждаеща се Процедурата се предвижда да се проведе през 11 месеца, т.е. през един единствен цикъл от прилагане на стратегия, от прилагане на дадена политика. Т.е. трябва да се приключи преди началото на следващия цикъл. Това е изричното изискване на комисията при процедурата за препрограмиране. Т.е. това трябва да се случи най-рано след 4 месеца след като съветът е приел специална стратегия за отделна държава членка. понякога може да се наложи намеса от, е, на европейско равнище и това трябва да бъде подкрепено и подплатено изрично с обяснение защо се смята, че европейското финансиране би било най-ефикасно в този конкретен случай. Комисията трябва да посочи коя програма или кое приоритетно целево действие трябва да бъде изнесено на преден план и кое евентуално може да бъде съкратено. Разбира се, и държавите членки трябва да се произнесат в цялата тази система на скачени съдове. За комисията има конкретни приоритети, които държи определено да не бъдат намалявани или съкръщавани. Финансирането може, например, да спадне в някой конкретен случай и с някой конкретен инструмент. Има такива случаи, ако някоя економика, например, е прегряла, и инвестициите в строителството са прекалено големи, то тогава въпросният сектор, въпросният ресор може временно да бъде охладен, така да се каже, вниманието от него да се оттегли за сметка на някой друг и за край, постигането на крайна цел от равновесие. Имаме един определен минимум приоритети, разбира се които можем да изнасяме на преден план. Не бива безразборно да даваме повече тежест или да обръщаме повече внимание на един ресор за сметка на друг, ако това не е в крайна сметка вписано в постигането на крайния стратегически резултат. Има изискване и за минимално съдържание. Съдържание като естество и цели, които трябва да се постигнат с съответното действие, което се изисква от нас и каква трябва да бъде крайната, крайният обем, величината на финансовия ресурс, който се изисква за това. Отговорите на държавите членки, реакциите от тяхна страна, евентуално биха могли да бъдат следните. Да направим преглед на стратегията, на програмата и да обясним как тази ревизия ще се окаже по-благоприятна не искаме обаче, от, не изискваме от държавите членки да направят нова пълна оценка за въздействието. Тоест няма да има повече административен натиск върху тях. По-голям административен натиск върху тях. Сега, ако някоя държава членка не даде очаквания отговор на искането на комисията. Най-напред, може би това няма да е най-често срещаното, защото сме в непрекъснат контакт с държавите членки и обикновено диалогът протича задоволително. Но ако има изключение и съответно не получим отговор в определения срок, това ще има своята санкция. Освен това, след като получим съответният отговор, ще е, анализираме качеството на информацията, която съдържа в е, него и съответно, ако ни се стори незадоволително, съответно ще има пак санкция. Има, ще има случаи, в е, които държавите членки дават нецелесообразен отговор, т.е. не отговарят точно на въпроса И тук отново ще имаме начин да коригираме това, тази грешка. Или този отговор по не, не по същество. В такива е, случаи комисията би могла също да излезе с предложение за прекратяване на цялостното финансиране или на част от него. Пак повтарям, това може да се случи само в случаите, един от двата случая, които ви изложих. Или да не получим задоволителен отговор, или той да не е по същество. Или пък изобщо да не получим такъв. В един от тези случаи, както казах, може да има санкция под формата на прекратено финансиране. Разбира се, това ще се случи след анализ на положението на съответната държава членка. Ако анализът на положението покаже, че има рецесия или трудовият пазар е в затруднена ситуацията толкова или поне толкова затруднена, че не може да се справи е, държавата членка за конкретния момент. Разбира се, тези обстоятелства ще бъдат взети под внимание. Критериите за това, коя програма трябва или може да бъде извадена от финансирането, тези критерии, разбира се, ще бъдат разписани така, щото никоя от приоритетните ни области на действие да не пострадат, защото именно в това се изразява смисъла на цялото упражнение. Не можем да санкционираме, така да се каже, области, които в други обстоятелства изрично сме подчертавали като крайно приоритетни. То тогава бихме могли да преградираме приоритетите и да предприемем тези наказателни или корективни действия в някоя друга област. Тавана на плащанията ще бъде до 50%, най-много. Разбира се, ще има фактори, обстоятелства, които се отразяват на глобалното положение на нещата и които ще бъдат взети под внимание. Особено когато се вземе решение за прекратяване на финансиране. Дори и ако след това държавата членка не отговори на искането, то тогава бихме могли да вдигнем предела до максимума от 100% като наказателна мярка за някоя конкретна програма. Така или иначе, е, при всички положения моля да сте наясно, че подхода, който прилагаме, цели ефикасност, рентабилност. И именно в името на това отговорът, който изобщо подхода, който прилагаме в това упражнение по репрограмиране, винаги ще бъде премерен, пропорционален. Ясно е, разбира се, че не трябва да се подхожда в нито един момент механистично. Анализът трябва да бъде конкретен случай по случай. Не по-малко ясно е и, че държавите членки трябва да бъдат обект на един вид отношение – и когато решим да приложим някаква санкция, санкция била тя 50% или друга, винаги комисията ще прилага всички предохранителни мерки, всички спасителни клаузи, така да се каже, които са предвидени за случаите, в които има нужда от закрила на държавата членка и по-конкретно на най-уязвимите части от нейното население, като например безработните, социално изключените и така нататък. Ако държавите членки предприемат ефикасни действия за поправяне на правонарушението, то тогава комисията веднага ще вземе на свой ред мерки за вдигане на въпросната санкция. За нейното снемане, по-точно. Имам предвид случаите, в които имаме е, ресурс за предвиден заплащане или за поет ангажимент. Казвам го изрично, защото напоследък се оказва, че това не винаги е случаят. Та, казвам, че когато имаме средства, винаги след като държавата членка поправи а, поведението си, снемаме забраната. И така, на екраните виждате слайд с ролята на Европейският парламент. Има политическо измерение, има и техническо измерение на въпроса, както казах в самото начало. Ние работим по техническото измерение. Ясно е, че когато прилагаме първата част от член 23 с правилата за препрограмиране, когато предприемем такова едно действие, Европейската комисия винаги ще, веднага ще информира Европейският парламент, както и самата държава членка за евентуалното стартиране на тази процедура. И ако оттам насетне не се получи отговор или реакция от страна на държавата членка, ще се процедира по изложения начин. Същото се отнася и за втората част от член 23. Ако няма реакция по въпроси свързани с макроекономическото равновесие или не спазване, неизпълнение на изискване, което е поступило за пренастройка на макроекономически елементи, то тогава се стартира отново съответната процедура и то тогава отново Европейската комисия информира парламента. По въпроса за величината, за обема в наплащания от Европейският социален фонд – Те също са обект на информация от страна на комисията към парламента и държавата членка. Ясно е, че нещата могат да протекат и обратно. Европейският парламент да изисква информация по обхвата на член 23 от Европейската комисия. в регламента се предвижда и през 2017 година комисията да излезе с отчет, представен на парламента, за това как са приложени тези членове и дали има необходимост от пренастройка, от пренаписване на техният текст. Ако това е така, се стартира съответната законодателна процедура. Това обаче ще го видим, когато му дойде времето. Благодаря. Благодаря за тази подробна информация и за представяне на съобщението на Европейската комисия. Господин Олбрехт иска да вземе думата. Има ли други желаящи? Господин Олбрехт. Благодаря, госпожа председател. Аз не чух цялото изложение, но имам два въпроса. Дали правилно съм разбрал, че ако има опасност от прекратяване на плащанията, ако държавата членка има проблем с заетостта, с БВП и прочие, т.е. прекратяването на плащанията ще зависи от ситуацията в страната и няма да се налагат санкции. Тоест, ако сте много слаб, няма да сте подложени на толкова много случаи на спиране на средствата. Така че проблемът не е, че правите грешки, а че сте слаби. Разбира се, аз тук малко преувеличавам. И това прави санкциите много относителни. Санкциите обаче са важни тогава, когато са обективни така наречените прекратяване на плащанията. Така иначе всички сме склони малко към привлечения. И втори ми въпрос. През новия период колко време ще е необходимо за репрограмиране? В миналото бяха необходими месеци, дори години. Ако искаме да използваме механизма, е наложително да имаме бърза писта. В противен случай това временно прекратяване ще се забави чак до приключването на репрограмирането. Как може да се ускори този процес? Благодаря, госпожа Бресо. Благодаря, госпожо председател. На първо място бих искал да помоля за този текст, да получим в писмен вариант, вариант съобщението. Тогава мога да се запозная с този документ на спокойствие и да получа вярната информация. <clears throat> Правилно ли съм разбрала, че временното спиране на плащанията ще се обвързва или с забавенето на програмирането, или в прилагането на репрограмирането по-конкретно, или пък може да се обвърже също с необходимостта да се предприема действия след препрограмирането и да се определят нужните ресурси. Искам да разбера дали това е така. От държавата се иска да направи корекция в програмата си, за да може да стане тя по-ефективна. Ако държавата членка не го направи, тогава се стига до временно спиране на плащанията, докато бъде изпъл... изпълнено искането. Но когато се приключи с програмирането и когато има спиране на средствата за изпълнението на програмата, така ли е? Не знае дали правилно съм ви разбрала. Какъв е точно механизма на временното спиране на плащанията и за какво се отнася? Председателката, благодаря ви. Има линк в основния документ за това заседание и можете да видите това съобщение, което беше публикувано през месец юли. Госпожа Вана. Кратък въпрос. Бихте ли ни казали нещо повече? Каква е ролята на партньорите при препрограмирането? Как се прилага точно принципа на партньорство по отношение на репрограмирането? Благодаря ви. Има ли други въпроси? Господин Залев. Ние имаме не само федерални държави отгледи на федералния принцип, но и централистични такива. И в миналото често ставаше така, че поради економическото планиране и репрограмиране, се налагаше репрограмиране, тогава националното управление опълномощаваха фондовете и това, което е обещано на регионите за в името на националния, е, се отделяше за тях в името на националния интерес и се пренасочваше в името на националния интерес. Сега, както казах, е, къде обаче остават е, регионите в рамките на многопластовото управление? какво, говорим за, е, какво ще кажем за прозрачността, за, проце, за проекти, които вече е, е, са в ход. Те не би трябвало да пострадат от е, това пренасочване. И после, може ли да има е, е решения, централни решения, които да променят приоритети на регионално равнище? Например, една държава, ако каже сега, ние сега е, решаваме да дадем приоритет на, на цифровия дневен ред, Broadband трябва да бъде бъде подобрен. Това не се предвиждаше до сега. Региона казва, окей, вземаме се с тази задача, но за целта трябва да преподредим е, целите си в оперативната програма до сега. Това част ли е от... Е, това изисква ли също одобрение е, съгласие, как може по най-ефект ефективен начин да се реши такъв проблем, за да не е, отнема твърде много време е, това именно пренасочване и преподреждане на приоритетите. Other Благодаря ви. Има ли други въпроси? Няма други въпроси. Господин Лислер, бихте ли отговорили? Благодаря ви за поставените въпроси. Ще се опитам да отговоря, доколкото е възможно. Ще започна с въпросите на господин Олбрехт. Първо, считам, че трябва да се прави разграничение между случаите в направление 1 и направление 2. При направление 2, което не обсъждаме в момента, предвижда доста строги механични действия за временно спиране на плащанията – и на поемане на ангажименти. Но контекстът е по-различен, което означава една държава да не може да отговори активно след многократни искания от страна на съвета да направи определени корекции. що се отнася до правилата, свързани с първо направление, това е вързано с препоръките по отделни страни. Ние действаме на базата на относителни препоръки за отделните страни. Може да има доста препоръки, които не са свързани с инвестиционните приоритети – за които говорим тук. Ако е необходимо да стигнем до там, че да вземем решение, че европейските средства трябва да бъдат мобилизирани, а държавите членки не са съгласни, тогава комисията може да поиска репрограмиране. От тази гледна точка това отговаря и на въпроса за забавенията. Ние влизаме в диалог с държавите членки и първата стъпка е да получим неофициален отговор от държавата членка, на базата на който комисията ще направи някои забележки Ако този обмен не върви във вярната посока, не води до намирането на решение, което да е извън нашия политически контекст, на който обаче ние държим много. Ако не получим верния отговор, тогава държавата членка трябва да даде вече официален отговор на комисията. Ще сме загубили обаче една важна стъпка, която би ни позволи да се намери решение на по-ранен етап. Другият случай е, когато няма реакция или пък е, недостатъчна реакция, която ни води до решаване на проблема. Тогава комисията може да поиска временно прекратяване на плащанията. Това, което се предвижда в случая, е да се вземе предвид е, конкретното положение в държавите членки. Плащанията обаче, които бъдат временно спрени, означава, че те ще бъдат по части от оперативните програми, така че ние ще направим анализ там, където е възможно да се спрат плащанията временно, без да се затрудняват допълнително държавите членки, които и без друго може да са в затруднено положение. Определено има известно модулиране така че държавата членка да не бъде наказана тогава, когато сме поискали от нея да предприеме действия. Ние искаме, разбира се, държавите членки да си сътрудничат положително с Европейската комисия. Колко време отнема, всичко може да отнеме повече от 11 месеца, тъй като в такъв случай ще сме близо до следващия цикъл на европейския семестър, когато ще бъдат представени нови препоръки по страни. Препоръките по страни, както съществуват към момента, не са нещо, което се променя от година за година. Обикновено те са многогодишни по своя характер. Само при изваредни обстоятелства можем да си представим, да речем, една ситуация, при която има остър недостъг на енергийни източници в някои страни поради развитие на геополитическото положение. При подобна ситуация трябва да се мобилизират всички инструменти, за да се справим с положението. И тогава идва препоръка, която води до мобилизирането на подкрепа в определени сектори. Това може да се окаже наложително, но обичайно тези препоръки по страни имат определен срок на действие, докато те не бъдат изпълнени от държавите членки. Както казах в началото, те бяха разгледани по време на програмирането. Госпожа Пресо, не зная дали правилно съм ви разбрал, комисията е тази, която иска да бъде извършено репрограмиране, но ние действаме възоснова на това, което е посочено от съвета. Без препоръките на съвета ние няма да предприемем действие да използваме този инструмент за репрограмиране. Обичайна практика е да се обсъждат някои корекции на оперативните програми в обичайния диалог, който водим с държавите членки при изпълнението на оперативните програми. И това е свързано с препоръките по страни. Допълнителен въпрос от госпожа Пресо. Аз прочетох в един от вашите диапозитиви, че ако държавата се съгласи да извърши промяна, тогава ще бъдат прекратени временно плащанията и да се направят някои корекции на средствата, на фондовете. След като бъдат да взето решение по репрограмирането, Прекратените плащания могат да са свързани и с промяна в заделянето на средствата. Това е нещо, което прочетах и не ми стана ясно защо. Защото тези средства се отпускат от държавата и съответния регион, който участва. Възможно е да не съм видяла добре или да не съм разбрала нещо. Бихте ли пояснили? Ако има ситуация, при която се вземе решение да се вземат средства от програма за транспорта, където обикновено има доста средства, и да направите нещо в а, сектора на образованието, Ние, разбира се, няма да спрем плащанията за образователната програма, а ще спрем част от плащанията, ако държавите членки се съгласят с промяната, тогава ще се деблокира средствата и плащанията ще започнат незабавно. Но ако получим заявки за плащания по оперативна програма транспорт и те са изплатени само до 50%, да речем, тогава можем да платим тази заявка, тъй като това е разход, който вече е направен и трябва да се съобрази комисията и да направи своята част от плащането и за това тези плащания ще бъдат направени веднага след като се деблокират средствата. Относно принципа на партньорство, нещо свързано с казаното от господин Зелер, трябва да имате предвид, че въпросът за репрограмирането изисква решение от мониторингия е, комитет. Той трябва да се съгласи с корекцията и комисията по мониторинга може да одобри решение за промяна в дадена оперативна програма. В комитета по мониторинг всички участници в партньорството са представени. Въпросът на господин Зелер за това какви защитни мерки са предвидени за регионите. Когато говорим за конкретни проекти, тогава трябва да сме много предпазливи, когато се въвежда такова искане за репрограмиране – не бихме искали чрез подобно искане да дестабилизираме нещо, което е в ход да бъде осъществено на практика. Моето разбиране е, че въпросът трябва да се реши чрез диалог между комисията и държавите членки и в частност отговора на държавите членки по подобно искане за репрограмиране трябва да включва също и защитни мерки, за да се избегне негативен ефект от тази мярка. Когато говорим за националните приоритети, Те могат да се променят, да доведе до промяна на приоритетите на регионално ниво. Трябва да имате предвид, че опцията за репрограмиране има смисъл само когато става дума за мобилизиране на подкрепа от Европейския съюз. Винаги съществува възможност държавите членки, за да се справят с даден проблем, който е бил отбелязан в препоръките по страни, да мобилизира други средства за подкрепа. Ако в препоръката за съответната страна може да бъдат решени чрез национални мерки за подкрепа, това означава, че няма да се налага да прилагаме подхода по член 23 и да преминаваме към искане за използване на средства от структурните инвестиционни фондове. Благодаря ви за вашия принос, благодаря за дадените отговори. Ще трябва да изчакаме и да видим какво ще се случи с отделните държави за следващия период. Ние трябва да следваме процедурата. Надявам се, че ще можем да получим информация от Европейската комисия. Можем да предизвикаме дискусия по конкретни случаи. Така ли е? Да, благодаря ви. Сега продължаваме по дневния ред. Следващата ни точка е одобрение на решенията на координаторите. Вчера беше проведено заседание на координаторите. Решенията им бяха изпратени по имейл до всички вас. Трябва да ги одобрите. Сега имате ли някакви възражения по тях? Нямате. Читаме, че решенията на координаторите са прияти. Следващият въпрос са разни въпроси. Има ли такива? Мисля, че имахме достатъчно други въпроси. И последната ни точка са следващите ни заседания. Искам да ви информирам, че следващото заседание е предвидено за понеделник и вторник, 6 и 7 октомври, но изслушването на Тимерманс кандидата за комисар ще стане на 7 октомври в формат председателски съвет, отворен за всички членове. И паралелно с това не е възможно да се провеждат заседания на комисиите. За това ще трябва да анулираме заседанието ни за сутринта на 7 октомври. Но на 6 октомври ще си проведем заседанието, както е предвидено. Имаме специална програма за него. То ще бъде след обед. Ще имаме съвместно заседание с други представители на комитет, Комитета на регионите в рамките на първите дни на отворените врати по регионалните въпроси. Подробна програма за това заседание след обеда на 6 октомври ще ви бъде изпратена в скоро време. Искам да благодаря на преводачите за положения труд вчера и днес и обявявам днешното заседание за закрито. Благодаря ви.